So, Mikro ist an. So, so, so. So, dear colleagues. Уважаеми колеги, добре дошли отново тук сред, след лятната почивка. Днес имаме четирима оратори в Брюксел. Приветствам ги с добре дошли. Първо от Европейската сметна палата господин Георги Каракацанис шеф на кабинета на членът Навен Матес на а, Сметната палата. Имаме представител на UEAPMI, господин Герхард Хюмер. Има представител и на чешките данъчни власти, господин Мартин Янечек. И на следващо място имаме представител на Германският федерален съюз на, криминални, на криминалната или на ам, служителите на криминалната полиция, господин Себастиан Фидлер. Има и колега от комисията тук. Приветствам и вас. Добре е дошъл. След като всичките четири оратори се изкажат, ще ви дадем и на вас думата, за да дадете информация за позицията на комисията по темата за това по какъв начин може да се противодейства на измамите с ДДС. Всеки от вас ще има 10 минути да се изкаже. След това ще има обмяна на мнение с членовете на нашата комисия. Нашите членове ще имат по 3 минути и след това експертите ще получат по, допълни, по още 5 допълнителни минути, за да направят своите заключителни коментари. Първо давам думата на докладчика господин Вернер Ланген, за да направи своето уводно изказване. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам да приветствам с добре дошли нашите гости и нашите колеги. Разполагаме със становището на комисията от 7 април 2016 година. Става въпрос за план за действие в областта на противодействие на измамите с ДДС. От 27 април разполагаме с този документ, възоснова на който сме изготвили наш доклад. Искаме през септември да гласуваме текста. Гласуването обаче а, беше отложено за декември, за да може да се организира изслушване. За мен е много важно да чуя какво е мнението на експертите. Знаете, че системата на ДДС съществува 1993 година и с тогавашния законодателен акт се създава тази система, която да има временен характер. А, в последствие обаче е, се стига до проблеми, свързани с търговията, с плащането на ДДС и така нататък. Знаете, че данъчните въпроси трябва да бъдат приемани единодушно в съвета. Чешкото правителство съвместно с нидерландското председателство тогавашно направиха опит да се прилага една нова процедура. Тя е, е потвърдена от е, комисията съвместно с, съвета, като тази, процедура е съобразена с последните консултации по въпросите за е, данъчното облагане. Искам да кажа нещо свързано с Сметната палата. Сметната палата е извършила проверка свързана с ДДС и въпросът ми е кои са най-спешните законодателни мерки, които трябва да бъдат взети и ем, какви са щетите нанесени на бюджета ем, поради липса на достатъчна информация за ДДС. Към ем, Лапме имам следния въпрос. Как изглежда а, схемата за обслужването на едно гише от страна на МСП? Как а, може по най-добър начин да се намари бюрокрацията към представителите на чешките данъчни органи? Имам също един въпрос, по-скоро едно желание искам имам а, към него. А, искам да попитам дали има подготовки, свързани с проекта, подготвян от чешката страна за ам, схемата за обратно начисляване. И ам, имам и въпрос към, към господин Фидлер. Как може да се противодейства ефективно на измамите с ДДС? Как виждате в международен мащаб ефективното ефективното справяне с тези с този вид измами. Благодаря ви още веднъж на всички, че сте тук, както на гости, така и на нашите колеги. Благодаря. Благодаря на Вернер Ланга. Сега давам думата на господин Каракацани за 10 минути, за да направи уводното си изказване и докладчиците в сянка. След това ще взема думата. Процедурен въпрос. Господин председателю, доколкото разбрах, е, всеки експерт ще има по 10 минути. След това членовете на нашата комисия ще имат право да зададат въпроси в рамките на 3 минути. И след това експертите много ще получат по 5 минути, за да отговорят на тези много въпроси. Може ли уводните, уводното изложение да е по-кратко, а пък да имат време за да отговорят на всички въпроси. Тези 5 минути са много недостатъчни за отговор на въпросите, а ам, тези 10 минути за встъпителните слова ми се струват много, защото общо ще загубим 40 минути. Нека 5 минути за уводните коментари и след това да има по 10 минути експертите да отговарят на въпросите. Господин Ланге, какво смятате? Да, колегата а, с право направи това предложение, но все пак експертите са подготвили своите изказвания. Ам, беше ми казано, че можем да удължим времето накрая, ам, така че да има ефективна обмяна на мнения. Нека... Ам, Има ли други коментари, господин Луке? Господин председател, разбрах ви, ако ви разбрах правилно, експертите са подготвени да се изкажат в рамките на 5 минути, така че няма проблеми. Не, цен 10 минути, казах още в началото. 10 минути ще имат колегите на разположение. Съгласни ли сте? Ще а, приема предложението на господин а, Ланге да има повече време е, за отговорите. Виждам, че а, има малко колеги днес тук и нямам а, някакви притеснения, че дискусията ще продължи прекалено дълго, след като първо дадем думата на докладчиците в сянка. И така давам думата на господин Каракацанис без допълнително отлагане. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, госпожи и господа, благодаря ви за тази покана. Вие казахте, че аз съм ръководител на кабинета на члена на Сметната палата Невен Матеш. Аз ще говоря възоснова на доклада, който е озаглавен спряване с ДДС измамите в Европейския съюз. Искам да ви напомня, че един доклад вече беше представен на Комисията по бюджетен контрол в парламента, както и на работната група в съвета по данъчни въпроси. Това стана през този април. В нашия доклад ние правим редица препоръки. На някои от тези препоръки комисията вече откликна. Ще говоря и естествено за прилагането на механизма за обратно начисляване. Той е представен в становището на палатата, по-конкретно в параграфи 88 и 89 от доклада началото ще очертая проблемите, които съществуват, след това ще говоря за нашите заключения и препоръки. Елиминирането на вътрешните граници на ЕСА през 1993 година беше от полза, но създаде и много предизвикателства. В миналото граничния контрол гарантираше, че вносителите внасят своите стоки само ако са платили ДДС. И естествено ако митницата си е свършила работата и е приела техните декларации. Националните данъчни власти можеха да правят кръстосани проверки за това доколко данните в декларациите са точни. След 1993 година обаче бях премахнати граничните проверки и а, там започнаха проблемите данъчните органи в държавите членки трябваше да проверяват дали данните, които автоматично се предоставят, отговарят на истината. Знаете, че се създаде съществуващата електронна система, позната като ВИЕС. В системата на ДДС бяха включени и други системи, например Еврофиск, това е мрежа за предоставяне на информация председателя. Извинявам се, че ви прекъсвам. Четете твърде бързо за преводачите бяха въведени нови инструменти за административно сътрудничество, за обмен на информация при поискване или без е, да се иска съответната информация, както и възможността да се извършват проверки едновременно в две или повече държави членки с присъствието на данъчни служители от различни държави членки за стоки, които се внасят извън Европейския съюз в рамките на така наречената процедура 42 през една държава членка, но когато окончателната дестинация е друга държава членка, митническите власти вече не събират ДДС. В такива случаи, онзи, който получава стоките в окончателната държава членка, трябва да предостави информация за платеното ДДС. Както става ясно, настоящата система създава много предизвикателства относно събирането на ДДС и създава много възможности за измамниците. Плана за действие за ДДС на комисията предлага идеята за един ДДС област, както и е, единна система за ДДС в целия Европейски съюз. Тези предложения засягат сърцевината на проблемите и би трябвало да помогнат да се решат много от предизвикателствата. Какви са нашите заключения? Нашия одит откри, че съществува система за борба с ДДС измамите в вътрешните транзакции за общността. Тази система като цяло е добра, но има и някои сериозни слабости и те са свързани най-вече с начина по който тя се прилага. Нека да кажа, че в едно проучване, което изпратихме на всички държави членки на техните данъчни администрации относно ефикасността на разпоредбите за административно сътрудничество, повечето от отговорилите на въпросите изразиха своето задоволство от това какво представлява системата. Но по време на нашия одит, който покри практики в 6 държави членки, ние открихме следните слабости. На първо място има сериозни слабости в ефикасното проверяване, в извършването на кръстосани проверки между митническите данни и данъчните данни. По силата на режим 42, много често данни не се предоставят в системата ВИИС. На второ място има проблеми с точността, пълнотата и своевременността на предоставената данъчна информация между държавите членки. Много често, когато се предоставят неверни ДДС номера, данъчните администрации не проследяват какво се е случило. На трето място има липса на сътрудничество и е, при покриващи се правомощия на административните, съдебните и правоприлагащите органи. На четвърто място Еврофиск е децентрализирана структура и всяка държава членка извършва своя собствен анализ на риска въз основа на собствените си данни. Като резултат от всичко това се обменя голям обем на данни, данни обаче, които са с нисък риск и не са свързани с измами. На пето място ОЛАФ и Европол, които могат да дадат своя принос за справяне с измамите, нямат достъп до ДДС данните, които се обменят електронно между държавите членки. И накрая в Европейския съюз като цяло няма система за систематично систематична оценка на статистиката и систематично събиране на статистически данни относно ДДС и измамите в общността, както и по отношение на измамите познати като измами с липсващ търговец. Ето защо има възможност да се постигне голям напредък. Обърнете внимание на параграфи 20 и 25 от нашия доклад. Ние споменаваме там тези е, проблеми. Има и едно конкретно проучване, което е познато. Говори се за загубите, които са около 163 милиарда годишно от ДДС измами, ако не се е лъжа. В доклада, за който говоря и по-конкретно в параграф 22 от него, се споменава, че има и някои слаби страни на това проучване и то може да се разглежда само като проучване, което задава общата рамка, но не и за универсално лекарство. Много често проучванията не дават точна 100% информация за това докъде се простират, какъв е обхвата на измамите. Онова, което се измерва според нас, се подобрява. Има проблеми с справянето с ДДС измамите в Европейския съюз. Въпреки това има някои администрации, както ние споменаваме, например британската или белгийската, които са постигнали много голям напредък в това отношение. И мерките, които те въвеждат, са довели до огромни подобрения. В заключение, бих искал да повторя, че Сметната палата има за основна цел да защити финансовите интереси на Европейския съюз. Затова ние отчитаме плана за действие, инициативата на комисията. Целта е да има единна ДДС зона в Европейския съюз. В параграф 3.1 от нашия доклад ние взимаме отношение спрямо плана за действие на комисията. Имаме редица препоръки, няма да ги повтарям, защото нямам кой знае колко време. Има една препоръка обаче, която искаме да видим, а комисията не я прави, макар че господин Матеш два пъти е говорил за нея. Направихме съответно препоръка, направили сме за обмен на данъчни данни между държавите членки. Ние споменаваме това в параграфи 78 до 83 от нашия доклад. Тази препоръка се споменава и на други места. Много ни притеснява това, че комисията не прави нищо по този въпрос. Това ни обърква, освен това, не само ни притеснява. Освен това, още през 2007 година Членките на групата, позната като фискалис, препоръчаха да се извърши това, за което ние не говорим. Надяваме се, че комисията ще се върне към този въпрос, след като погледне още веднъж препоръките на фискалис. Нека да повторя нещо, което вече беше заявено от господин Матес. Ще продължим да следим напредъка в тази област. Ще даваме регулярно информация за това, което се случва. Ние ще можем, естествено, да дадем становище и по отношение на мерките за справяне е, с ДДС и измамите. Е, тук имам предвид е, в случай, че е, подобно становище се иска от името на парламента или на съвета. Много е важно да се спомене е, тук и принципа на едното гише. Е, по него също можем да вземем отношение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Герхард Хюбер, представител на, организация, на организацията на МСП УЕПМЕ. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, много съм благодарен, че се отдава дължимото значение на МСП. МСП имат специфични проблеми, свързани с, настоящата система за ДДС. Системата на ДДС се явява основната бариера за МСП, ще се отнася до трансграничната търговия. Е, има пет основни а, законодателни пречки пред МСП. we welcome very much the fact... Ние приветстваме факта, че комисията е сложила тази тема в дневния си ред. и в работната си програма е, за, се заложи, е заложила действие за противодействие на измамите с ДДС. не трябва данъците, които не се плащат от едни, да се плащат от други, т.е. от МСП и техните служители. Справянето с тези измами ще допринесе за създаването на равнопоставеност между отделните стопански оператори. Относно упростяването. От 2009 ние отправим искания към а, комисията да разшири а, обема на дейности, извършвани от а, така нареченото мини обслужване на едно гише ние е, се радваме, че комисията предлага да, бъдат, е, да бъде разширен обхвата на обслужването на едно гише. МСП трябва да имат лесен достъп до а, е, актуална информация за ставките на ДДС в отделните държави членки. МСП не трябва да бъдат поставени в състояние, в кое, което да трябва да носят отговорност и да плащат глоби, когато не са получили правилната информация. МСП трябва да имат лесен достъп до съответната информация. Тя трябва да е безплатна и МСП трябва да имат възможност да разчитат на тази информация, която им се предоставя. Комисията предлага да има е известен прак, до който МСП да не трябва да извършват регистрации по ДДС и по този начин ще се улесни трансграничната стопанска дейност на малките МСП и на новостартиращите е, предприятия. Новостартиращите предприятия трябва да бъдат е, слагани на равна нога с останалите предприятия. Не трябва да има разграничаване между новосъздадени и вече установени предприятия. Е, до определен оборот да не се изисква регистрация за трансгранични сделки. В противен случай ще има неравнопоставеност по отношение на конкурентоспособността. Изключения трябва да се предвидят по отношение на този прак, да има и възможност за неучастие, т.е. възможност за нерегистриране. Подкрепяме идеята на комисията да се извършват одити в приемащите държави членки и да се извършват контрол на платените данъци, когато говорим за внос от трети страни. Преди няколко години имаше предложение на комисията, което тогава ние щетохме за незадоволително, защото това предложение че ще доведе до различни системи на ДДС в 28-те държави членки трябва да има хармонизация и упростяване. В противен случай няма как да се променят съществуващите правила. Last point on simplification is... Друго нещо свързано с упростяването. Работим съвместно с комисията по преразглеждането на съществуващата схема, специално предназначена за МСП. В момента има прагове за привеждане съответствие. предвижат се мерки, свързани с плащанията в брой. в момента съществуват проблеми за трансграничната търговия. В тази връзка им ние и сме отправили искания към комисията, но тя все още не е излязла с конкретни предложения. Надяваме се тези предложения да бъдат готови в следващата година, така както е заложено в плана за действие. Сега, системата за обратното начисляване. Комисията приема тази мярка като временна да бъде прилагана в някои държави членки. Има обаче искания ДДС да се начислява в страната по предназначение. Ние нямаме някакви ам, възражения по отношение на системата за обратното начисляване ако тя има временен характер, е, само в определени държави членки. Обаче, ако има временен характер, това ще доведе до допълнителни разходи за МСП. Е, разходи, е, те ще са свързани с мерките за адаптиране към новата система и всички наши членове са против тази система, за обратно отчисляване, когато тя е временна, защото ще доведе до, до допълнителен административен товар, ще доведе до правна несигурност и ще се държа в себе си е риска а, да се подават а, неверни а, ДДС регистрационни номера. Ще, до, ще се стигна до нови а, пречки на пазара. Освен това могат да се създадат нови пробони в законодателството, свързан, които да улесняват измамите с ДДС. Има и риск такава система, която първоначално има временен характер, с времето да стане постоянна. На следващо място окончателните ДДС режими. Ние подкрепяме си такава система на ДДС, която е свързана с страната на а, страната по предназначение. Виждаме какви са предимствата на една такава система. А, тя ще улесни а, търговските връзки между предприятията. Най-важното за нас е да има достъп до надежна информация за ставките на ДДС в отделните държави членки, когато говорим за трансгранична търговия. На последно място данъчните ставки. Комисията казва, че принципа по пред, за, предназнач, по, за начисляване на данъка по страната по предназначение а, има своите предимства, но трябва да има по-дълбочен анализ на този въпрос. Ако има разграничаване на ДДС ставките, ще се стигне до изкривяване на конкуренцията на пазара, ще има въздействие върху електронната търговия, а всичко трябва да се разглежда като едно цяло, мерките да са уеднаквени и да не се а, начисляват различни ставки за различните продукти в различните страни. Както знаете, подробностите също са от много голямо значение, когато говорим за малките и средни предприятия. Благодаря ви, господин Хюле. На следващо място думата има представителят на чешките данъчни власти, господин Мартин Янечек. Добри ден, уважаеми дами, уважаеми панове. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Много се радвам, че имам тази възможност да се включа в дебата за измамите с ДДС и да представя пред вас някои съображения, поради които Чехия смята, че е добре да се прилага общо обратно начисление. Измамите с ДДС са сериозен проблем – ДДС е важен източник на приходи за държавите членки и все още има големи загуби. Средно 170 милиарда евро годишно. Тоест, средно за Европейския съюз 15% от ДДС не се плаща. Има различни типове измами, включително и каруселните измами, известни като измами с въртящите се върти. И често този тип измами се използват за целите на организираната престъпност, за изпирането на пари. По този начин се финансира корупционна дейност и тероризъм. Това са много сериозни проблеми, които засягат всички нас. Затова смятаме, че трябва бързо да се намери решение на проблема с измамите с ДДС. Краткосрочните решения, които е възможно да се приложат, са или стандартните мерки, които обаче, за съжаление, не показват особена ефективност, увеличават административната тежест и за данъчната администрация, и за малките и средни предприятия – и освен това реално нямат разобеждаващ ефект. А пък обратното начисление е много ефективно, тъй като то поразява измамите е, с ДДС. Директно. Защото в крайна сметка те се основават на липсващ търговски партньор, на фиктивен търговски партньор. Има ситуации, при които данъчните власти са длъжни да вземат средствата от страната купувач или клиент. Като цяло в Чехия доста добре работим по борбата срещу измамите с ДДС. Доста сериозно работим, но все пак е, не сме постигнали пълен успех. По някой път се твърди, че обратното начисление подкопава функционирането на ДДС, но всъщност това не е вярно. Така се промени само един елемент в цялостната система – а иначе тази система може да стане по-стабилна и по-устойчива. Освен това, системата е данъчно неутрална, има коригиращи инструменти. По никакъв начин не може да се смята, че това е начин да се подкопае действието на ДДС. Напротив, така системата за събиране на ДДС ще стане по-добра. Какво правим в Чехия в борбата срещу измамите с ДДС? Прилагаме множество конвенционални мерки, но те реално не са довели до сериозно намаление в измамите с ДДС. Вече се прилага обратно начисление към почти всички елементи, при които това е възможно съгласно директивата за ДДС и каруселните измами в тези области, където сме приложили такова обратно начисление, са спаднали с 98%, що се отнася до общия обем, до общата сума за много кратък период от време успяхме да намалим драстично измамите. Настоящата система обаче позволява да се прилага обратно начисление само върху някои стоки. Това обаче не е особено добър подход, защото има и други начини да се осъществява такава измама. А пък при подобни сделки се говори за много големи обеми. Затова искаме обща система за, наруш... за налагане на обратно начисляване върху всичко над 10 000 евро. По този начин можем да се справим с ограничението на ДДС по отрасли, което наблюдаваме в момента. Що се отнася до пилотния проект и до готовността на Чехия да го въведе, да, ние сме готови да го въведем в рамките на няколко месеца – освен това, сме готови да обмислим контролно докладван, контролирано докладване на сделките, включващи ДДС, за да се позволява проверка на подобни сделки. Разполагаме и с електронна система за регистриране на приходи, за да може да предотвратим изместване на някои изделки, което позволява много по-лесно да се предотвратят подробни, подобни измами. И така, в Чехия сме готови да въведем този проект и не се налага въвеждането на допълнителни административни мерки – нито за данъчната администрация, нито за данакоплаците. Временната дерогация, която да позволи прилагане на обща система за обратно начисление, може да е много полезен ход, за да се тества системата. Освен това, искането ни за пилотен проект за генерализирана система за обратно начисление е идея, която е важна за нас. Е половин милион данакоплаци и плащащи ДДС е, се намират в Чехия. Голяма част от тях вече е, прилагат обратно начисление поради сектора, в който работят – през първата половина на тази година данъчната, общата данъчна основа покрита от е, този тип начисление е 525 милиарда чешки крони. Работи се с прах от прак от 250 хиляди чешки крони. Ако това стане, тогава ще се добавят още 116 хиляди търговци, ако се генерализира обаче начисляването а, и ще а, се включат и 53 000 ново регистрирани търговци. И се очаква доста голямо увеличение на данъчната основа. Цифрите, с които ви запознавам, са изключително точни. Това са данните от настоящата информационна система за ДДС в Чехия, която покрива всички сделки и фактури. Що се отнася до ползите от такава от такава временна дерогация, те са следните. Първо така ще се намали изкривяването на вътрешния пазар поради ДДС, нещо, което ще полза за добросъвестните търговци. Защото ще им стане по-лесно да извършват стопанска дейност и много по-малко ще се безпокоят че има опасност да бъдат въвлечени в измамни сделки, защото може да се окаже, че ги въвличат в веригата от каруселни измами, ако не успеят да установят определени проблеми в веригата на фактурите. Това също така е добър начин да се събере конкретна информация, която ще е полезна за бъдещето на данъчното облагане. Има държави членки, които не подкрепят този подход. Те няма да бъдат засегнати от дерогацията. И така, нека отново да повторя, че Чехия е напълно готова да приложи тази система. Това за нас е много важна цел. Смятаме, че прозрачността на системата ще се увеличи значително. Благодаря. Благодаря. Следващия ни оратор е представител на Съюза на служителите в криминалната полиция. Благодаря ви. Ние представляваме ам, ам, полицаите, които се занимават с криминалистика. Има някои технически аспекти и някои подробности, на които ще се спра. Относно справянето на, с престъпността, има някои основни аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Данъчното законодателство трябва да е много добре обмислено, да няма възможност за злоупотреби и трябва да се засилят проверките на място. А не говорим тук само за проверките от а, страна на митническите власти, но и страна на данъчните власти. В а, съответните държави и членки винаги има а, известно сътрудничество между отделните органи. Ам, искам да кажа, че превенцията е много важна и а, както и ам, санкциите. От тази гледна точка искам да опиша какви са действията в Германия, какви са мерките, които се предприемат там. Много е важно да се обменя информация между органите, които се занимават с разкриване на отделните престъпления. В всяка федерална провинция има органи, които се занимават с престъпността. В НРВ има органи, които занимават с престъпността и техния брой е 10. в други федерални провинции структурите са други. Някои от тях са поместени в самото финансово министерство в други провинции пък липсата на контрол води до изкривяване на, на конкурентността и създава неправоремни конкурентни предимства. от тази гледна точка е много важно да се засили сътрудничеството между съответните компетентни органи имам предвид органите в Европейския съюз, защото измамите с ДДС, особено верижните измами, са характерни за Европейския съюз. От наша гледна точка има много добри практики, които вече са наложили. Едната от тях е свързана с това да се приема, да се поема ясна отговорност от един орган, от една инстанция. Добре ем, да се мисли е, как да бъдат свързани отделните органи в мрежа. Това вече се прави в е, Дюселдорф. Отделните служби са свързани помежду си, за да си обменят информация от технически характер. Не на последно място. Ам... В някои от службите липсват ам, съответните технологии, например за подслушване на телефонни апарати, липсва експертен опит от полица и така нататък. С, чрез това сътрудничество тези ам, празнини се запълват. Относно проблемите, които съществуват, трябва да кажа, че липсва в момента институционализираното сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Добре е да има ясни процедури, свързани с противодействие на измамите с ДДС. Колегите също споменаха нещо в тази връзки. Има отделни престъпни групи, които действат от 23 години а, с пакистанско-афганистанско участие, причинили същ, нанес същети в размери на милиарди. А, трябва проблема да се разглежда от различни агли, не само от гледна точка на данъчните измами. И в тази връзка трябва и самите концепции за справяне с престъпността да бъдат е, адаптирани. Трябва да кажа, че не на последно място данъчните измами могат да са свързани, биха могли, казвам го в условно наклонение, биха могли да бъдат свързани с ам, терористични действия. И е, разбира се, има едно решение, което е свързано с е, процедурата за обратното начисляване. Изхождаме от един много важен аргумент. Ако се прилага такава процедура, тя трябва да бъде въведена навсякъде. Ам, трябва да кажем, че а, тези престъпни групировки постоянно търсят нови модели и нови пробойни в законодателството. В Чехия може би тези групи няма вече да действат, а, но ще действат в други държави членки, в които имат ам, благоприятна среда. институционализираното сътрудничество е много важно. То може да доведе до успех а, успехът понякога има условен характер, защото зависи от това кой орган се занимава с определения случай в даден момент. Трябва да е ясно кой носи отговорността при справянето с данъчните измами. Трябва да се знае коя организация, кое лице в рамките на Европейския съюз носи, отговорността за успеха или неуспеха при противодействието на данъчните измами. Тук, за разлика от други видове престъпности, говорим за а, престъпни деяния, които имат международен характер. И е необходимо да има наказателни разпоредби на европейско ниво. Това ще доведе до засилване на възможностите, ще доведе до разширяване и на правомощията на Европол. Европол, разбира се, извършва анализ на ситуацията, действа много целенасочено, но ам, за съжаление данните, които се подават към Европол, а, са недостатъчни. Години наред в Германия имахме следния проблем. По много странен начин се тълкуваше а, темата за търговската тайна и някои от данните не се подаваха а, към съответните органи, но а, от друга страна, когато компетентните органи разполагат съответните данни, няма как да анализират реално ситуацията. Това е, е, се отнася със същата сила и до справянето с тероризма. Ако не се разполага достатъчно данни, няма как да се реагира адекватно на, и на този вид престъпност. В рамките на Европейския съюз се водят дискусии, че трябва да се работи по-целенасочено и да се да предоставя по подробна информация на Европол, да се разширят правомощията на Европол. На следващо място е важно да се заде Европейската прокуратура. На европейско ниво трябва да се действа като цяло. Ние не искаме да има от един а, разводнен вариант на концепцията за а, Европейската прокуратура. Наказателно-процесуалния кодекс също трябва да бъде преразгледан, да бъде адаптиран към а, нови, нова, към новите условия. Имам, в миналото сме работили с големи финансови институции. Трябва да кажем, че това, което липсва в някои държави членки, са наказателни разпоредби, които да се отнасят до предприятията. И на следващо място ще кажа, че институционализираното сътрудничество между ам, компетентните органи е нещо много важно. За съжаление, все още липсва. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Фитлер. Благодаря ви, че се вместихте в отреденото ви време. Преди да дам думата на докладците в сянка, ще дам думата на комисията. И а, трябва да кажа, че господин Рапони, който е директор на а, съответния отдел, е а, болен. Няма да може да присъства лично, но има друг представител, към който отправям поглед и а, му давам думата, за да представи позицията на комисията. Благодаря, господин председател искам да се извиня от името на господин Ракони, тъй като той е сериозно болен. Аз съм Патрис Пае и го замествам днес. Няколко коментара относно плана за действие за ДДС и инициативите, които възнамеряваме да предприемем срещу ДДС измамите. Най-първото нещо, което искам да подчертая е, че ние смятаме, че нивото на ДДС измамите е неприемливо. Нашите оценки показват, че има 15 милиарда евро под формата на измами в трансграничен план, най-вече под формата на верижни измами. Ето защо ние смятаме, че трябва да има план за действие, трябва да има единна зона за ДДС, която да приключи системата с преходен характер, кой, която имаме днес. Случваме два варианта. Първо да премахнем изключенията за трансгранични транзакции, вътре общности транзакции. И на второ място предлагаме да се генерализира системата за обратно начисляване. Значи, първо, веригата и второ, суспендиране на ДДС по веригата до крайния потребител. Разговаряхме в колегиума и заключението беше, че най-добрия вариант е да се облагат транзакциите, а не да се суспендира ДДС по веригата. Имаше няколко аргумента в подкрепа на тази теза. От една страна, аргументите се свеждат до административната тежест. Няма да повтарям казаното от представителя на Асоциацията на европейските малки и средни предприятия. Комисията смята, че е, общото прилагане на механизма за обратно начисляване ще доведе до по-голяма административна тежест. На второ място, има аргументи, свързани с нещо, което чухме тук в залата, а именно, че общото прилагане на обратното начисляване ще създаде нови рискове за измама, а именно, че измамата ще може да се премести на ниво търговец на дребно или към други държави членки. Въпреки това, комисията осъзнава напълно, че трябва да има спешни мерки и то сега, защото дефинитивният режим по ДДС няма да се появи утре. Нашето предложение трябва да влезе в сила преди края на 2017 година. След това ще има допълнително време за реалното изпълнение. Някои мерки са достатъчно ефикасни, така наречените е, конвенционални мерки в някои държави членки. В страни от това обаче комисията предлага на ЕКОФИН е, да предвиди а, дерогации от общата система на ДДС, като целта ще бъде да се запази вътрешния пазар. Това предложение ще се появи малко по-късно тази година. Няколко допълнителни коментара по конкретни бележки на ораторите ще има нужда от други инициативи за справяне с измамите. Не става дума само за промяна на ДДС системата. В нашия план за действие ние предлагаме съпъстващи мерки. Например, мерки за подобряване на сътрудничеството между данъчните администрации и между правоприлагащите и митническите органи. Предлагаме да се укрепи капацитета на данъчните администрации. Освен това, имаме предложения за реформа на разпоредбите за административно сътрудничество по ДДС. Тук се включва и Еврофиск. Това предложение ще се появи преди края на 2017 година. Последният ми коментар е свързан с една конкретна област, където измамите са изключително притеснителни става дума за един сектор, който в момента процъфтява електронната търговия чух, че има оратори, които се вълнуват от този отрасъл. Възнамеряваме да направим предложение преди края на тази година, като целта ще бъде да се прехвърли и така наречения мини механизъм на едното гише към дистанционните продажби, които идват извън Европейския съюз. Тук ще има предложения с съответните прагове, за микропредприятията, ще има конкретни предложения за малките пратки. Целта ще бъде в крайна сметка да се улесни живота на малките и средните предприятия. Освен това ще искаме да намалим административната тежест и да се справим с ДДС измамите. Нека да цитирам. Загубите поради ДДС измами в рамките на електронната търговия са около 5 милиарда годишно и вероятно ще достигнат 7 милиарда евро през 2021 година. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички за това, че се изказаха. Благодаря и на вас, че заменихте колегата си толкова бързо. Сега ще дам думата на госпожа Берес. Тя е докладчик сянка от социалистите и демократите. Е, е, е, Благодаря. Нека първо. Ораторката спира. Тибор Цани, ки ма демонда. Нашия докладчик Сянка Тибор Цани ме помоли да го заместя и да участвам в първата поредица от въпроси. Нека да благодаря на всички експерти, които се изказаха, но не съм особено сигурна дали става дума за експертиза или лобиране тук. Различни типове изказвания чухме. Може би някои гледни точки. Не са били е, изложени тук, затова е, ще пристъпим към въпроси първо смятате ли, че този тип а, начисление ще бъде по-ефикасно от а, настоящия режим? Онзи, който е в крайната брънка на веригата е отговорен, това не води до по-добра борба срещу измамите с ДДС. И слушах позицията на комисията, която твърди, че трябва да се действа бързо, но всъщност трябва да се действа бързо в а, областта на, измамът, на измамите, на борбата с измамите. И би било а, зле да се разрешат всички брънки на веригите, които вече съществуват и които ни позволяват на всички етапи от етапа на производство да събираме ДДС за система, която и да сменим това с система, при която нямаме гаранция, че тя ще доведе до по- ефективна борба срещу ДДС. Даже напротив, може да се окаже, че е, се стига до повече и измами. След това, що се отнася до така наречените trusted dealers, казва госпожа Берес на английски, доверените търговци е, и твърдението, че тяхното участие ще е, ни помогне да се борим по-добре срещу измамите, тук трябва внимателно да преценим нещата. А имам още три въпроса, ако ми позволите, господин председател. Първо, по списъка. Този списък в приложението как ще се актуализира е, на определен период или от държавите членки, когато говорим за намалени ставки за ДДС за определени продукти. И накрая, що се отнася до борбата срещу измамите, трябва да говорим и за правомощията на прокурорите и нашият докладчик в сянка. В този смисъл е, е, е, съгласен с позицията на Комисията по правни въпроси, но искам повече информация по тази тема и накрая има сериозен случай на измами, е, на който ми обърнаха внимание и писах на комисаря Вестенгер по темата, както и на комисаря Московиси. Става дума за измами с ДДС в полза на свиневъди, които в някои държави членки са разделили е, определени стопанства на по-малки, за да не се надхвърли определен прак. Екаре Господин Луки. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на немски. В моите въпроси ще се концентрирам върху системата за обратното начисляване. Комисията, както и един от експертите, посочиха, че тази система е свързана с допълнителен административен товар. Не разбрах защо тази система е ам, свързана с повече административен товар, отколкото съществуващата система. Обратното начисляване доколкото знам, ще доведе до облегчаване на административния товар по а, самата верига от предприятия. Ако правилно съм разбрал от господин Янечек, вече има и практически опит с тази система и че чрез процедурата за обратно начисляване административният товар е намален – Господин Янечек, може ли да ни представите някакви данни, свързани с системата и намаляването на измамите? Как, какви са размерите на данъчните приходи и до каква степен е, са намалени измамите чрез използването на системата за обратно начисляване. Другият ми въпрос е свързан за следното. Бяха направени коментари за въвеждането на такава система само за определен период от време и че обаче това, този временен характер вятър ще е в ущърп на економическата дейност на предприятията или ще е от полза само за определени а, промишлени сектори. Но пък предложението за една обща система за обратно начисляване вече се обсъжда от много страни. И ако не всички страни обаче са готови да въведат тази система, Възниква въпроса, не е ли възможно да се въведе тази система в някои държави членки, там където администрациите са готови, в други да не се въвежда. И сега, има ли някакъв проблем в това, ако някои държави членки практикуват обратното начисляване, т.е. тази нова альтернативна система, или а други ще продължат да прилагат стандартната мярка, която съществува до сега. Ще съществува ли някакъв конфликт между две страни? Ако едната прилага процедурата за обратно начисляване, а другата прилага стандартната процедура. Благодаря ви. Петри Ясек от името на Ауда. <clears throat> to hear uh, answer to, to questions uh, raised. Благодаря. И аз искам да чуя отговори на въпросите повдигнати от господин Луке. Административната тежест. Кажете нещо по-конкретно за това каква ще бъде административната тежест. Ще има ли такава? Кой ще поеме? Няма ли тя да е несъразмерна спрямо целта? Искам да попитам, освен това, може ли да кажете нещо по-конкретно за евентуалната правна несигурност? Дали ще има такава? Ако правилно съм разбрал изказването на представителя на Сметната палата, той твърди, че системата е добра. Единственият проблем е изпълнението, по-конкретно в 6 държави членки. Когато говорим за нивата на измами, Е, очевидно става дума за недостатъци в самата система. Има ли друг начин за справяне с е, верижните измами и с, с системата на липсващия търговец? В страни от е, системата на обратно начисляване чухме, че измамниците работят много бързо, много гъвкаво, премесват се Преместват се много бързо между отраслите. Опасявам се, че няма друг инструмент за справяне с е, този тип измами. Ако имате такава идея, моля, кажете. Мисля, че ако имаме пилотен проект е, и залагаме само на пилотния проект за обратното начисляване, просто ще вървим в затворен кръг. Госпожа Бермехо Обединената левица, госпожа Като от Зелените и господин Сани Дзани по-скоро и тримата ги няма. Някой друг иска ли да каже нещо? Госпожа Капал, тъй като те отсъстват. Благодаря ви. Искам да благодаря на гостите за техните изказвания. Това, което казваха те днес е много важно като можем да използваме информацията подадена от тях за допълване на нашия доклад. Има важни, много важни аспекти от моя гледна точка. Първият е свързан с а, а, надлежната умяна на информация. Беше казано, че Европол няма достъп до данните, събирани от държавите членки. От представителя на служителите от криминалната полиция разбрахме, че такова сътрудничество не съществува. В препоръките на Сметната палата обаче е този факт е отразен и трябва да го вземем предвид. Необходимо е да се намери една адекватна система за отчитането на ДДС. Това, което ме впечатли е справенето с измамите в Чехия, като размерът е 81%. С 81% са намалели измамите. Държавите членки могат да изберат дали да прилагат процедурата на обратно начисляване, така беше казано от представите на Екофин, но като имаме а, такъв голям успех в размер на 81%, може би трябва да се замислят държавите членки, защото делът на успеваността е много висок. И на следващото място, нещо, което каза господин Фидлер, правоприлагане от една страна и, а, и по-скоро наказателно преследване от една страна и социално сътрудничество – това е аспект, с който трябва да се запознаем по-отблизо. Този модел можем да го разгледаме по-подробно и в контекста на нашия доклад, като приведем и конкретни примери. Измамите с ДДС са голям проблем за държавите членки. Днес чухме, че говорим тук за суми между 50 и повече милиарда на година необходимо в Европейския съюз да бъдат а, прияти разпоредби, които да проводействат ефективно на измамите, да се използва системата за обратно начисляване, плюс да се използват конвенционалните методи, като се обменя информация между държавите членки. Въпросната директива за ДДС е, е въвела система с е, временен характер и е крайно време да се предприемат конкретни мерки. Сега а, е, а, приключихме с представители на политическите групи. Сега преминаваме към процедурата за спонтанните изказвания. Следващия оратор има думата. По въпроса за ДДС нещата а, все са на ръба. Е, отразява се е, ДДС на вътрешната и външна економическа дейност, на селското стопанство, на спорта и на здравето. Едно от въздействията на е, решението на съда е, че през 2015 година се увеличи нивото на ДДС, което се отрази на животновътството и на селското стопанство, което тъй или се намира в затруднено положение и това в контекста на, на сложна економическа ситуация. За това си позволявам да ви припомня, че една а, скорошна промяна на директивата за ДДС трябва да има за цел да изясни режима на ДДС е, за тези отрасли, които цитирах, за да имат те възможност да избират е, приложиме за тях режим. Господин Нидермайер. Благодаря. Съвсем накратко. Търсим европейски решения, защото единия пазар е едно от основните ни постижения. Съгласен съм, че трябва да направим по-добра оценка на това колко губим по ДДС, защото ако не можем да измерим загубите, няма как да измерим и напредъка. По отношение на справянето с измамите имаме два варианта. На първо място един на ДДС зона, която да прилича на валутната система, да използва каскадния принцип на ДДС. Това ще реши трансграничния проблем, защото в началото на всяка една верижна измама има преместване на стоки и услуги, които са освободени от данъци и налози. Не знам как механизма за обратното начисляване може да, нареш, да реши проблема, освен ако не се приложи в целия съюз и за всички видове стоки. Ако приложим този механизъм, само частично можем да имаме суспендиране и това ще създаде много други проблеми може да се създаде и проблем по отношение на възстановяването на разходите, свързани с връщането на ДДС. Мисля, че трябва да изберем един вариант, да го направим максимално бързо и да не правим експерименти. Благодаря, госпожа Гил. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Тази година Сметната палата отиде в пет държави, сред които Германия, Италия, Латвия и Великобритания. И стана ясно, че няма ефикасни трансгранични проверки между митническите власти и правоприлагащите органи и данъчните органи. Освен това, има проблеми с пълнотата на данните, с времето, когато те се получават и предоставят няма е, достатъчно сътрудничество между правоприлагащите, административните, е, съдебните органи. Държавите членки, както се казва в доклада, е, са изпратили информация за един неправилен ДДС номер две години и половина по късна Как да се реши проблема в такъв случай? Европол и Олаф нямат достъп до данни в държавите членки що се отнася до данните от обмена на информация. Затова кажете ни, какви подобрения, ако въобще има такива, са се случили в обмена на информация между данъчните власти от март насам. През 2011 година имаше призиви за промени на член 42 от митническия кодекс. Тук става дума за първата страна на внос – Комисията обаче не е направила нищо и тъй като губим между 40 и 60 милиарда ДДС само в Европейския съюз, как да реформираме този член? Благодаря. Благодаря. Сега се връщаме към нашите експерти в същия ред. Започваме. Господин Каракацанис има думата. Okay. Uh, thank you. Thank you very much for, for your interesting questions. I would like to... Благодаря за тези интересни въпроси. Е, председателя ме попита две неща в самото начало. Той ме попита две неща. Какви трябва да бъдат най-спешните мерки и на второ място как да подобрим справянето с измамите. Обърнете внимание, че в началото казах нещо за цифрите. Един от колегите говори за пропуските по отношение на съобразяването с ДДС разпоредбите. И тук се казва следното, цитирам. Така наречените пропуски по ДДС включват не само ДДС, а включват и а, други проблеми, свързани с функционирането и практиките на компаниите. Практики, свързани с различни данни. И така, приключвам с цитата. Чухме за това проучване, което говори за 40 до 60 милиарда, може би. Но трябва да видим дали това са действителни цифри. Аз мисля, че те не са надежни и мога да ви обясня защо. Ходихме в различни държави членки, видяхме какви мерки се предприемат. Е, мерките са много по-малко, отколкото се цитират в проучването. Ето защо поставям под въпрос е, тези цифри. Комисията трябва да направи нещо първо в тази връзка. А по отношение на най-спешните мерки, ние счет Счетохме, че цялостната система е добра. Има много инструменти за справяне с ДДС измамите е, в вътрешните транзакции за общността, само че тази система трябва да се прилага по-добре. Как да стане това? Ми да има обмен на данните между данъчните и митническите власти. Комисията тук нищо не прави. Това е част от нашите препоръки. Повечето от нашите препоръки са взети предвид от комисията. Още нещо искам да кажа по отношение на механизма за обратно начисляване. Трябва да се придържам към това, което казах в специалния доклад. Значи параграфи 87 и 88. Тук не сме съгласни с казането на представителя на Чехия. Тук се казва, цитирам, това е един добър инструмент, който не се прилага е, последователно. Ние смятаме, че механизма за обратно начисляване е ефикасен тогава, когато се прилага последователно в някои рискови отрасли. В нашето проучване Чехия е единствената държава членка, която е за обща система на основата на механизма за обратно начисляване. Какъв е проблема тук? Проблема, както каза комисията, е, че се прехвърля измамата към етапа на търговия на дребно, т.е. от крайния етап към първия етап. Това го казваме и ние в нашия доклад. Всъщност тогава при търговията на дребно рисковете от ДДС измами ще станат много по-големи. До това ще доведе една такава нова система. Вие преценете, аз просто повтарям нашето становище. Относно нивата на измамите, нека да повторя още веднъж. Системата е добра, имаме много инструменти за действие, има и добри примери. Проблемите, на които ставаме свидетели, не са преодолими. В конкретни държави членки има проблеми, в други има много голямо подобрение. Мисля, че комисията може да разпространява най-добри практики чрез системите, които вече съществуват и да заложи на съществуващата система за се И накрая към госпожа Капел. Не сме казвали, че не сме получили информация. Ние казваме някои неща за Олаф и за Европол. Един от е, колегите говори също за Европол и за Олаф. Неговата позиция е същата като нашата или почти същата и имаме предложения за мерки за справяне с тези затруднения. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря, господин Хювар. Благодаря. Ще се занимая с два въпроса. Първо, обратното начисление. Основният проблем свързан с това начисление при малките и средни предприятия, е, че в момента няма нито една държава членка, в която данъчните органи да дават възможност на малките и средни предприятия да разчитат на информацията за ДДС номера, който получават от клиента. Ако номерът по ДДС е грешен, ако клиентът не съществува или ако клиентът е крайен потребител и малкото или средно предприятие изпрати фактурата без ДДС, а след това се а, начисли това ДДС, малкото или средно предприятие трябва да плати ДДС-то и не може да си а, вземе обратно парите. Това е основното притеснение на малките и средни предприятия. И ако малките и средни предприятия нямат достъп до а, информация за а, данъчните номера, това е твърде рисковано за тях. На второ място, господин Лукия, вие казвате, че ако има само време на въвеждане на системата, а, в определени мал... в определени отрасли, тогава малкото или средно предприятие трябва да решава а, а, кое към кой отрасъл спада, да промени а, начина си на действие до няколко години и а, след това, 2-3 години по-късно, да промени всичко. А също времено е, това ще доведе до много повече проблеми от е, постоянното въвеждане на подобни мерки. Освен това, такова въвеждане ще въжи за всички държави членки. След това по списъците с намаленията за, е, по ДДС. Ако използваме е, принципа на получателя, тогава отново ще има държави членки, които държави членки, които ще въвеждат е, такова ДДС, че да привлекат определени клиенти. Е, ако се даде на държавите членки повече възможност да решават за какво, какви ставки да прилагат, ще се стигне до това. Един а, гражданин ще предпочете от Люксембург да отиде в Германия, защото нещо там е по-ефтино и така нататък. Господин Яначек. Благодаря. Нека да отговоря първо наказаното от господин Карацанис, който заяви, че само Чехия смята, че трябва да има обратно начисление. Всъщност, доколкото аз знам, има 10 държави членки, които ни подкрепят. Има 5 държави членки, които се присъединиха към нас в искането това да бъде въведено като мярка, така че не съм съгласна с вас. Друго нещо, което казахте, е, че системата няма да действа, тъй като измамите просто ще се прехвърлят в други страни. Да, това само показва, че системата работи, защото ако измамите се изнесат от страната прилагаща този тип начисление, това означава, че начислението работи, че мярката работи. Това означава, че измамите ще се изнесат към края на веригата, края на доставката. Е, моята практика показва, че този тип измами в края на веригата е сто пъти по-лесно установима, е, отколкото измамите в средата на веригата. Да кажем, купувате някакви стоки а, е, на стойност милиони през граница и някой, който е регистриран собственик на, организа... на фирма с ограничена отговорност, на виртуален адрес някъде си, а, не можете да го хванете, Та по този начин много лесно се, хващ, се крадат пари. Докато ако има измами към края на веригата, ако иска някой да извърши такива измами, ще се сблъска доста затруднения, защото става дума за стоки и услуги в огромни размери. И да се предлагат те на пазара и да се предполага, че потребителите ще си купуват тези стоки от спорни фирми. Аз не съм против идеята за механизъм с работа на едно гише, но честно казано не мога да разбера как се очаква този механизъм да действа в Европа. Що се отнася обаче до обратното начисление, много лесно си го представям. Виждам как може да бъде въведено в Чехия, докато механизмът с едното гише не ми е ясен. Може би си струва да се обмисли, но имайте предвид, че така ще се введе система, където в различните държави на Европейския съюз се прилагат определени данъци, но как ще се възстановят тези данъци на онези, които са ги платили е, трансгранично? Това ще изисква доста сложно административно сътрудничество, което ще отговаря за връщането на тези данъци. Как ще се действа чрез някаква клирингова система ли? Така че а, не е много ясно. Трябва да има много по-подробен анализ, за да ме убедите, че едното гише е по-доброто решение. Не мисля, че то ще е печели. Разбира се, това няма да сложи край на данъчните измами. Данъчни измами ще има, докато съществуват данъци. Все пак трябва да видим как точно се разпределят измамите, свързани с укриване на данъци. Смятам, че тази пилотна система ще ни даде поне някаква представа за това до каква степен Обратното начисление е полезно за проблема, с който се сблъскваме. Що се отнася до упростяването? Опитахме се да анализираме какво би означавало това за административната тежест. Не смятам, че въздействието би било значително. Настоящата директива всъщност позволява този тип начисление да се прилага на определени стоки. Обаче дали дадена стока да се включи или не е доста сложно, а пък когато говорим за една проста система, прак от 10 000 евро, нещата стават много по-лесни. Така ще се справим с определени рискове. В момента има доста голяма административна тежест която всъщност проистича от сложността на системата, при която се изисква приложение на а, данъчното начисление на различните нива на веригата на доставки. Не мисля, че новата система би въвела несигурност за платците да кажем, ако има някаква строителна дейност, при която има обратно начисление, там нещата са лесни, както и при различните типове доставки, независимо от техния размер. Имаше и въпрос от госпожа Капел за цифрата от 98%, но виждам, че времето ми изтече, така че приключвам. Wenn Sie es uns schnell noch sagen könnten, dann wären wir alle dankbar, es zu hören im Hinblick auf И така, ще ви помоля да се вместите в отреденото ви време, защото вече напреднахме. Да, ще продължа, що ми давате тази възможност. Някои е, бяха изненадани от този висок процент на успеваемост. Да, тази успеваемост се наблюдава само в отделни сектори за специфични стоки. някои казаха, че проблемът може да се прехвърли от едни стоки към други стоки. Но в нашия случай измамите бяха преустановени, не бяха прехвърлени към други стоки. В други случаи обаче имаше прехвърляне на а, верижните измами към а, други стоки. А, верижните измами са свързани с а, множество фактори и затова ние се опитахме да действаме и в тази посока. Господин Фидлер, един от въпросите беше свързан с Европейската прокуратура. Ще се опитам да се спра на въпроса за обмяната на информация. Що се отнася до престъпността във всичките измерения, трябва да си зададем въпрос как можем да се справим с престъпността в рамките на Европейския съюз. Международната престъпност а, а, изисква сътрудничеството между държавите членки Всички изследвания всички разследвания се извършват по-отделно, с изключение на някои съвместни разследвания. Европейския съюз се намира в една особена ситуация. Економическата и финансовата престъпност са свързани и с организираната престъпност. Тази част на организираната престъпност, която се занимава с економически измами, се благодетелства от бюджета с много големи суми ам, в милиардно измерение. Необходимо е да, ам, да се а, предприемат а, мерки, за да може престъпността да бъде преустановена, да, бъде захвана, да бъдат хванати престъпниците, които да бъдат уличени в престъпленията, които са извършили в трансграничен мащаб, трябва да кажем, че финансовите измами са свързани не на последно, не на последно място и с финансирането на туристична дейност. Трябва да кажем, че е необходимо да предприемем по-конкретни мерки, за да отбележим напредък в Европейския съюз. Имаме нужда от едно общо пространство за справяне с данъчните измами. Ам, трябва да кажем, че очакваме а, да се засили ролята на Европол. А, европейско а, ФБР не би означавало ФБР такова каквото е в Съединените щати. Тук говорим за а, институция, която да се занимава с данъчните измами. когато данъчните власти разследват данъчна измама, те трябва да предоставят данни за нея и на Европол. Европейските финансови министри трябва да поемат ангажимента техните администрации да предоставят информацията на Европол, за да, мога, за да може Европол да си върши работа както трябва. В Европол има отлични анализатори и експерти, и могат да, раз, да разкрият връзките между отделните престъпления. И така, господин Лукия също зададе въпрос. Дискусията, която протече до сега, може да се води а, още 15 години. И така, господин Лука, да отговоря на вашия въпрос. Трябва да кажем, че престъпността действа на принципа на най-малкото съпротивление. Когато няма ня, ам, ам, някакво противодействие, престъпността ще се пренесе в държави е, членки, където контролът е най-малък. необходимо е да помислим дали не искаме да създадем една система, която да ограничи престъпността и да не дава на престъпните групировки да търсят пробойни, да се възползват пробойни в законодателството. А, представителя на комисията има думата сега, за да направи своите заключения. Благодаря, господин председателю. Много неща бяха казани. Няма да добавям нищо по процедурата за обратното начисляване. Темата беше обсъдена на дълго и на, на широко. Ще се спра на някои а, коментари свързани с... С процедурата, която беше обсъждана тук, много действия са предприяти за да се приведе в изпълнение новото законодателство. Има проект, проектна група, която се занимава с изготвяне на препоръки за подобряване на сътрудничеството между данъчните и административни власти. Да има ам, кръстосана проверка, възможност кръстосана проверка на всички данни, свързани с ДДС. Възнамеряваме да създаме на общо пространство на ДДС и да се позовем на тази процедура 4200. Тази процедура предвижда ем, изключения, отнасящи се до е, вноса. Тази процедура 4200 е много специфична. Благодаря. Сега докладчикът господин Ланге има думата. Съвсем накратко искам да благодаря на експертите. Днес разбрах, че в Чехия има много добри резултати от прилагането на системата за обратното начисляване. Ам, новата система обаче няма как да функционира безпрепятствено, докато все още има пречки и няма а, ефективно сътрудничество между данните държави и членки. Искам да кажа нещо, което ам, е свързано с заключенията на Сметната палата. В 9.80 е, се посочва, че само ам, че ам, Екофин е гласувал за прилагането на тази система в само една държава членка, т.е. в Чехия. Пет бяха против и 12 се въздържаха. А така изглежда неформалното гласуване през юни в Екофон. Това, което е в доклада на Сметната палата е свързано само с заявлението, а не с окончателния резултат. На второ място, къде възможности за измами са по-големи? Когато говорим за плащане на данъците, не говорим а, само за национални правомощия. Ам... Националните правомощия трябва да бъдат подсилени, за да може да се извършва по-ефективна проверка на съществуващата система. В крайна сметка се говореше за пилотен проект – но а, целта е да се, подобри, а, да се подобрят резултатите възоснова на а, старата система. Гръцкият финансов министр каза нещо през април в Атина, когато бяхме там и той каза, ако се а, а, плащанията на ДДС са увеличили с 18%, след като са се въвели мерки за задължително регистриране в мрежата за търговия на дребно. Виждате, че националните мерки са важни. От представителя на Съюза на следователите също чухме нещо в тази връзка. Благодаря ви и се надявам, че сега ще продължим с нашата работа по а, темата и се надявам, че с докладчите в сянка ще стигнем до един приемлив компромис. Благодаря на нашите гости за интересните им изказвания. Така, преминаваме към следващата точка от дневния ред бюджета за 2017 година. Трябва да се занимаем с измененията. Гласуването е утре в ЕКОН. Давам думата на докладчика господин Фербер. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. След лятната почивка всички се занимават с бюджета. Бюджета за 2017 има една особеност. Комисията смяташе, щете, е, е, че е, проекто бюджета трябва да е предложен след 22 юни. Представянето на проекто бюджета трябваше да стане още през май. Това беше тактически ход, за да се изчака референдума. Резултатите от референдум в Обединеното кралство. съвета разгледа документа на първо четене. Факт е, че бюджета не беше представен в посочения срок. Благодаря на всички колеги за това, че въпреки натоварения график работиха много ефективно. Много е трудно да се работи без, а, налич... без да се разполага с наличните данни. Преди няколко месеца се занимахме с, а, процедурата за служаваната отговорност на, а, за бюджета за 2015 година. По-късно се занимахме с, с бюджета за 2017, като аз поех отговорността да се занимая с а, този въпрос качеството си на, до, на докладчик. Е, пилотният ми проект беше в рамка на подвителните действия да се предвиди в проекта и изграждане на а, финансов капацитет от страна на гражданското общество. Скоро ще бъде взето предвид и правното основание, за да може всичко да мине по надлежен законодателен път. Собствените средства трябва да вземат централно място за да не трябва да зависим постоянно от Европейската комисия. Три надзорни институции попаднаха в нашето полезрение. Има ЕСМА и ОПА. Проведохме разговори с представителите на съответните институции, както и с техни служители за 2017 година. Някои от институции, от надзорните институции поискаха увеличаване на бюджета си. Само ЕСМА е доволна от бюджета си, не иска да бъде увеличаван. За мен беше важно да видим на пръв поглед какви ще са нуждите на агенциите, какво ще е тяхното щатно разписание. За 2017 се подготвя бюджета възоснова на данни от 2014. През последните 14 дни от комисията никой не ми е предоставил надлежна информация и данни Ам, искам да кажа, че и трите надзорни органа а, са със седалище в страна, която поиска да напусне Европейския съюз. Затова съм на мнение, че още следващата година от страна на Европейския банков фонд трябва да бъдат предприяти мерки за преместване на а, седалището на съответния орган. Не може агенцията да остане в страна, в която не е членка на Европейския съюз. За това трябва да се предприемат мерки за планиране на преместване на седалището на съответния орган. Много интензивно се занимахме и с данъчното облагане. Занимахме се с фискали с 2020 а, искаме комисията да да предприеме действия във връзка с резултатите, които постигнахме в рамките на комисиите такс 1 и такс 2 и да предприеме мерки свързани с а, ам, специфичните спогодби между данъчните администрации и отделни предприятия. Относно данъчната прозрачност, По тази тема ми се щеше да постигнем повече напредък с генерална дирекция Таксот. Не можахме да осъществим сътрудничество. Щеше ми се да по... Щеше ми се да бяхме получили а, повече подкрепа от страна на комисията и а, да бяхме имали възможност да обсъдим някои въпроси с ресорния комисар. За нас а, е много важно да си сътрудничим с останалите институции по въпроса за данъчното облагане. Само така можем да постигнем напредък. С докладчиците в Сянка се опитах да постигна компромис. Смятам, че това ми се отдаде. Искам да благодаря на докладчите в Сянка за тяхното сътрудничество. Утре можем да представим предложението за гласуване. Ние искаме ефективно да се разходват средствата на данакоплаците. В рамките на нашата резолюция сме включили някои политически аспекти. В качеството си на докладчик се задължавам по време на по-нататъчните преговори по бюджета да взема предвид вашите искания. Знаете, че в съвета нещата не винаги минава така гладко. Знаем всички какви са правилата там. Но ще се опитам в рамките на бюджетната процедура за 2017 година да прокарам нашите искания по време на преговорите с съвета. И сега докладчиците в сянка Колегата Коцелини е представляван от госпожа Переш името на СИД. Благодаря много. Трябва да се извиня от името на колегата Козолина, на, което, на когато му се наложи да се върне в Италия поради непредвидени обстоятелства и той ме помоли да благодаря от негово име изключително сърдечно на докладчика и на останалите докладчици в Сянка за работата, извършена по темата. Нека да се спра на пет точки, на които той ме помоли да се спра. Първо, във връзка с поставянето на дарение върху инвестициите и економическия растеж, нещо, което е важно за него и за нашата политическа политика темата е важна. Бюджетът е важен инструмент за подкрепа в, на економическото развитие на инвестициите. Подновяването на инвестициите за устойчиво е, развитие, заетостта са много важни приоритети и е, тези цели трябва да са основно свързани с намиране, с постигане на това ниво на инвестиции, което имахме в Европа преди кризите. Затова е важно да се подкрепя дейността и способността за подкрепа на малките и средни предприятия, така че да се развие тяхната конкурентна способност и, и, и тяхното економическо развитие. Вторият важен въпрос – подобряването на подкрепата е, за организации, които представляват гражданското общество. Е, членовете на е, нашата комисия редовно са прицел на, на атаки на лобисти, но това е тема, която си струва да се подкрепи да се повдигне, защото това са организации, които играят важна роля в защитата на потребителите, в предоставянето на информация, по възможностите финансите да се регулират по един добре балансиран начин на европейско равнище и затова е необходимо да се намери адекватен начин тези организации да могат да подкрепят определени дружества, за да могат да се постигнат тези цели. на трето място необходимо е да има механизми за финансиране и достатъчно средства, защото знам, че по този въпрос не е лесно да се намери компромисът, но е, а, темата е важна. Още нещо. Четвърта точка. Социалистическата група призовава докладчика да преразгледа точка 5, която а, е, засяга дейността на агенциите, а, е, без обаче да взема предвид бюджетното въздействие. Мисля, че тази точка може да бъде заличена. Според нас тя трябва да бъде заличена. И на пето и последно място колегата Козолино подаде изменение 11, свързано с подкрепа за Европейския фонд за структурни инвестиции. Мисля, че е добре това изменение да получи подкрепа. Целта е в крайна сметка този фонд действително да доведе до рестартиране на ръста на европейската економика. Благодаря. Госпожа Свинбър трябваше да се изкаже. От ЕКР иска ли някой друг да се изкаже? Не господин Нойенхойзер. Uh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, Нилс Турвалдс ме помоли да се извини от негово име. Не може да присъства, има други задължения. Дал ми е едно много кратко послание, което да изкажа пред вас. Uh, посланието е положително, той подкрепя всички компромисни текстове и толкова. Благодаря ви за посланието от името на ГОЕ сега. Е, я yo creo que no necesitábamos el Brexit. Господин Креспо, благодаря. Май нямахме нужда от Брексит, за да осъзнаем, че Европа е в тежка криза. Европа е изправена пред много сериозни предизвикателства, много беженци. Южните економики са в тежко положение, банковия сектор не е в розово положение, чуваме за стрес тестовете, за резултатите от тях. И ясно е, че трябва да има координирани действия за справяне с проблемите и ясно, че трябва да има ресурси за решаване на проблемите. Вместо това обаче имаме един тесногръд подход, е, основан на краткосрочните мерки – то ще ни доведе до катастрофа. Има искане за намаляване на бюджета и то със сериозен процент, въпреки че ние призоваваме да се предприемат съответните мерки. В проекта на текст се говори за европейския семестър и за плановете за приспособяване. Знаем обаче, че това просто има за цел да а, сложи а, юзди на растежа и ще доведе до безработица. Това е нещо като усмирителна риза, не се дават възможности за инвестиции. Въобще лансира се само плана Юнкер и нищо друго. По-настоящем ставаме свидетели на голяма криза и този бюджет, който се предлага, просто ще влуши кризата. Ето защо ние трябва да променим своята политика. Благодаря, господин Креспо. Господин Гиголт. Благодаря, Благодаря ви, господин Симон. Надявам се, че и вие също сте имал време да си починете през лятото. Първо искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството. Можем да подкрепим всички компромисни текстове, такива каквито са. Встрани от това искам да подчертая още веднъж, че ролята на това становище не е да имаме общ дебат за бюджета. Ако имаме такъв бюджет, аз мога да говоря надълго и на широко за нашата позиция. Това обаче не е целта на занятието. Обръщам се към представителите на всичките групи. В едно от нашите изменения има коментар относно заличаването на текста за социална економика и Евростат. Говори се за статистическата програма на Евростат. Принципно, едно подобно искане не би трябвало да, да създава проблеми. Аз ви моля текста да остане такъв какъвто е, защото той може да послужи като основа на бъдещи разговори между Комисията по бюджети и Евростат. С други думи, не подкрепяйте заличаването на текста свързан с социалната економика и Евростат. Толкова ще подкрепим доклада. Благодаря, господин Гиголд. Искам да попитам, има ли някой, който иска да се изкаже допълнително? Колегата Дзани го няма, госпожа Капел ще го замести. Благодаря, господин председателю. Смятам, че утре ще постигнем добри резултати. Предложението на докладчика е много балансирано, за което му благодаря. Важни приоритети са заложени в доклада, които обхващат и тези включени в европейския семестър, както и насърчаване на инвестициите. Има а, липса на инвестиции в размер на 400 милиарда евро. Препоръките за всяка отделна страна също са важни и трябва да бъдат приведени в действие. Всички тези аспекти са важни при изготвянето на европейския бюджет относно изграждането на капацитета за гражданското общество. Да, трябва да кажем, че тук отговорността е на 50%. Добре е да се разширят правомощията и на трите надзорни европейски органа. За това трябва да се предвидят повече средства. И разбира се, когато говорим за преместване на Европейския банков орган, от Обединеното кралство. Трябва да се има предвид, че това ще е свързано с а, нуждата допълнителни средства и, както казах вече, утре се надявам да стигнем до а, добри резултати. Благодаря ви а, от комисията. А, не, не искате да вземете думата и сега давам думата на докладчика в заключение. Аз отправих питане към комисията, защо не съм получил данните, все още не съм получил отговор, какво да кажа. Колегата Креспо, ние сме, комис... ние сме ресорна комисия, която а, може само да даде своето становище. Отделни политически групи могат да приемат това или не. Финансовите рамки вече са заложени. За мен беше трудно да постигна компромис с вашата политическа група. Днес не говорим за финансовите рамки, говорим а, за бюджета и за данните свързани с него. Бюджета е в правомощията на Комисията по економически и парични въпроси. Относно параграф 5 има ам, разлики между гледните точки на НП и СИД. Утре по време на гласуването ще видим какъв ще е резултата. Разбира се, чрез гласуването ще можем да изясним някои въпроси. В крайна сметка мнозинството ще реши, ще има последната дума. Относно както господин Гигот, тук става въпрос за това, а, съгласно кои критерии се прибягва към използването на резерва. В резерва се а, предвиждат а, средства, които да се използват а, в определени ситуации. В В резерва обаче са, за резерва са предвидени, бяха предвидени недостатъчно средства. А да не говорим, че съвета ам, понякога се завърта на 180 градуса при взимането на решения. Има едно условие, е, като може да се излезе извън неговите рамки по време на гласуването – така че смятам, че подходът за постигане на решение е справедлив, правдоподобен. Този път бюджетната процедура беше много странна, защото дълго време не разполагахме с конкретните цифри и се надявам, че утре ще гласуваме за приемане на компромисното решение, до което стигнахме. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към осма точка. Тук става въпрос отново за разглеждане на изменения за зелената книга за финансовите услуги на Дребно. Срокът за подаване на, на измененията беше 28 юли. Давам дум, думата на Оле Лудвиксон. Благодаря, господин председател. Вероятно знаете, че сега се събираме отново след една необходима лятна вакансия, за да продължим своята работа относно предложението на Комисията за зелена книга за финансовите услуги на Дребно. Искам да благодаря на всички за интересните изменения, за обмислените изменения проявявате ангажираност прямо този въпрос. Това е добре, това е добра отправна точка за дебата. Има редица конструктивни идеи, които трябва да доведат до едно ползотворно сътрудничество. Да се надяваме, че ще имаме разумни компромиси и максимална подкрепа в парламента. Искам да подчертая важността на допълнителната ни бъдеща работа. Мнозинството от измененията, които са внесени, са с отлично качество. Надявам се, че ще можем от тук нататък да включим голяма част от тези изменения и да постигнем е, максимално единодушие. Мисля, че трябва да работим конструктивно е и да проявим желание за компромис, за да можем да имаме една цялостна гледна точка. Важно е да работим по конструктивен начин и да постигнем компромиси. Тези компромиси трябва да бъдат подкрепени от голямо мнозинство. Естествено, ясно е, че има и трудности пред нас. Измененията покриват голям набор от идеи, от позиции. Обеден съм обаче, че можем да намерим златната среда. В много въпроси, можем да намерим компромиси в комисията, за да можем в крайна сметка да имаме допълнителна полза за частните лица и за по-малките предприятия. Зелената книга на комисията покрива много области, много видове отрасли, заинтересовани лица, много видове предпоставки в различните държави и членки. Да не говорим, че когато се работи в трансграничен план, има и допълнителни неща, които трябва да се вземат предвид. Ето защо трябва да се задълбочим и комисията трябва да задълбочи своите усилия преди да предложи категорично законодателство. Много е важно съответно да се спомене важността на събирането на данни и анализа на тези данни. Е, трябва да има нещо подобно, за да имаме емпиричен подход. По отношение на измененията, бих ги разделил на пет големи групи. На първо място, част от измененията е, придават една малко изкривена национална перспектива. Някои говорят за това колко е важно да има иновации, възможности за засилване на конкуренцията на вътрешния пазар, колко е важно да може потребителите да ползват по-добри продукти на по-ниска цена. Други изменения обаче върват точно в обратната посока. Много е важно да се подчертая, че трябва да излезем извън националните граници и интереси и да загърбим малко неефикасните финансови е, актьори и заинтересовани лица. Комисията трябва да може да работи за засилена конкуренция с цел укрепване на вътрешния пазар. На следващо място гледната точка спрямо потребителите не е толкова застъпена в някои изменения. Някои поставят интереса на доставчиците преди този на потребителите. Има изменения, които казват, че е важно да се защитят интересите на потребителите. Това е добре. Има текстове, които говорят за това, че трябва да се балансира информацията, която се дава на потребител от страна на доставчиците на финансовите услуги. Същевременно, казва се, имаме нужда от нови цифрови доставчици на финансови услуги, които да предизвикат традиционните доставчици на услуги. Това е важно, за да може да се укрепят допълнително правата на потребителите. Колкото по-сигурни са потребителите, толкова по-добре мисля, че само по такъв начин може да се подобри ситуацията на пазарите и да се намали, освен това, финансовата изолираност. На следващо място искам да поставя ударението върху цифровизацията. Не трябва да се подценява този проблем. Повече хора трябва да получат познания за това как в различни ситуации по най-добър начин могат да използват финансови услуги и е, възрастните хора тук трябва да се подчертаят допълнително, тъй като те имат проблеми често с е, новите технологии е, има иновации, които са предпоставка за това което цели комисията, а именно създаването на един укрепен пазар за финансови услуги. Има изменения, които преувеличават предизвикателствата, свързани с цифровизацията. Целта на тези изменения, според мен, е да се попречи на новите актьори на пазара да предоставят нов тип услуги с финансов характер. Мисля, че е важно да дадем възможност на различните видове предприятия, независимо с какъв характер са те, да могат да участват на пазара, трябва да може да се предоставят нови иновативни, насочени към потребителите решения. Нямаме право да пречем на развитието в тази област, особено като се има предвид, че е, в световен план ни предизвикват в това отношение. На четвърто място има изменения, които малко е, поразкрасяват е, позицията на доставчиците на услуги на пазарите. Може да има големи ползи от интернационализацията, но вероятно това няма да стане във всички области положението на различните финансови актьори на различните места в различните пазари и браншове изглежда много различно. Е, ето защо трябва да се обърне внимание и на предизвикателствата. Не можем да използваме единен подход и подход на хармонизация е, за всички държави, тъй като има държави, които са малко по-слаби, имат различна данъчна основа. На пето място има относително голям брой изменения, които са изключително подробни. Например, е, свързани с економиката, положението като цяло, ниските лихви, които имаме в момента, въздействието е им върху пазарите на финансови услуги. Подобни текстове са свързани с конкретни предпоставки в момента, които ще се променят обаче в бъдеще. И ето защо тези подробни изменения могат да бъдат част от искането за повече данни и анализ на тези данни от страна на комисията. Още веднъж подчертавам, че е важно комисията да направи такъв анализ и да предостави данни, тъй като ние трябва да можем да анализираме тези толкова сложни панарни, пазарни механизми, за които говорим тук. Мисля, че ще можем да заложим на конструктивния дух. Комисията трябва да може да направи първата стъпка в един толкова сложен законодателен процес. Да се надяваме, че ние ще подобрим цялостния резултат. Надявам се, че ще можем да създадем един ясен доклад, който да се ползва с голяма политическа подкрепа. Да се надяваме, че в края наистина ще имаме допълнителна полза за потребителите. Искам да подчертая, че ще се стремя към постигането на компромисни изменения, подкрепени от максимален брой депутати. Няма обаче да направя компромис с е, характера. Е, трябва да имаме пред себе си винаги потребителя. Е, съответно, компромисите трябва да са с правилна насоченост. Трябва да има ефтини услуги за потребителите и така приключвам. Благодаря за думата. Благодаря ви. Времето напредна и за това предлагам, докато сте в сянка, да се вмесят в рамките на 3 минути колегата Алц представлява колегата Кадач. Je, je ne remplace pas M. Balz. Je ne remplace Не, съвсем не замествам господин Балц, аз съм докладчик Сянка. C'est vrai, mes chers collègues. C'est vrai, mes chers collègues, que vous ne me voyez pas très souvent en commission. Може би не ме виждате толкова често в Комисията по економически въпроси, това е, защото съм председател на Комисията по риболов, но това не означава, че не обръщам внимание на работата на Комисията по економически въпроси. Аз съм докладчик Сянка на НП. Зелената книга е доста сложно упражнение, но необходимо. Нека първо да благодаря на колегата Лудвиксън за работата му по доклада. Имам няколко коментара, няколко встъпителни коментара. Първо трябва да се има предвид, че съществува доста препятствия пред създаването на действителен европейски пазар на финансовите услуги. Има множество бариери, включително финансови и културни. Не може да се действа твърде бързо. Има различни правни системи и въвеждането на подобни мерки трябва да бъде добре контролирано. Трябва да анализираме внимателно трансграничната дейност. Единен подход не би бил полезен тук, защото има различни типове действащи лица и различен тип потребители. За да искаме такъв тип единен пазар, това трябва да е от полза и на потребителите, и на малките и средните предприятия. И изискваме нито един гражданин да не бъде оставен без възможност да се възползва от този тип услуги. Това често означава услугите да се предоставят в достатъчна близост до гражданите. И е много важна културата на предоставянето на такива услуги да се подобри достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, както и достъпа до трансграничния пазар да се гарантира лоялна конкуренция. Много изменения също така настояват да се вземе предвид и наименованието на конкретни финансови институции. За това предлагаме определени мерки, временни мерки, които да предложат достатъчно пространство на предприятията да разработят своите иновационни дейности, да се регламентира трансграничната дейност, но също времено да има яснота при мерките за електронна идентификация, без да се отлаби сигурността. Също така, потребителите искат кредитите и другите финансови продукти да бъдат по-малко сложни. Може би е добре да има портал, който да дава възможност да се прави сравнение между продуктите, обаче не само по цена, а и по качество. Също така може да има дискриминация, свързана с мястото на седалището. Много често се е, предпочитат финансови институции от съответната държава членка. Това не може да се избегне. Освен това, ако дадена държава членка иска повече контрол, нека да не забравяме, че това се дължи именно заради това, че на това, че способността на държавите членки да осъществяват контрол върху транзакциите в трансграничен план е твърде слаба. И така, да, нека да благодаря на докладчика Сянка за отличното сътрудничество. Вярвам, че ще успеем да намерим добро споразумение. Благодаря за вниманието, уважаеми колеги. Благодаря ви от името на ЕКР, господин Фокс. Uh, chairman, can I thank Mr. Ludvigsen? Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Лудвиксън за проекта доклада. Благодаря на колегите за подадените изменения. Моята цел при това становище е да се намери конкурентно способна рамка, която да е технологично неутрална, за да се насърчи развитието на малките и средни предприятия, както и на новосъздаващи се фирми. Нещо, което, имаме, което ни трябва навсякъде в Европа. Екари иска да насърчи съществуващи успешни инициативи. Ето, например, в Великобритания има е, така наречен Regulatory Soundbox. Това е система, която дава възможност за развитие на нови начинания, е, на пазарни проучвания, които трябва да могат да са гъвкави, за да не се пречи на технологичния растеж. Подкрепям изключването на финансовите услуги от регламента за блокирането на географски принцип. Безпокоя се от изменения настояващи да има единен пазар за ипотеките. Първо трябва да се оцени въздействието на директивата за ипотечните кредити. Също така си струва да се вземе предвид че много малко потребители е, имат желание да изтеглят ипотека в, в валута различна от тази, ипотечен кредит в валута различна от тази, в която ще го изплащат. В която получават заплатата си, извинете. Трябва да се има предвид и изключването на ключовите документи за идентификация. Изменение 97 говори за пос проспекти. Този тип документи обаче са различни от проспектите. И въпреки, че могат да се използват повторно е, елементи от ключовите идентификационни документи в е, е, информационните документи, те съдържат различен тип информация. Благодаря за положения труд. Очаквам предстоящите обсъждания. Благодаря от името на Алде Софи Интфелд. Благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика. Съвсем накратко, ако имахме лукса да законодателстваме за Европейския съюз в вакуум, тогава бих разбрала защо един или друг от колегите може да се безпокои е, защо искаме да се придвижим напред до 21 век, обаче съществува и външния свят. Финтек през 2016 година е 350 милиона, милиона долара, 2 милиарда в е, Северна Америка и над 2,5 милиарда в Китай. Така че колкото и да ми харесват неща като суверенитет, национални граници, културно многообразие и прочие, опасявам се, че на нашите конкуренти изобщо не им пука за това. Така че се без... за това настоявам докладчика, това, което той каза, върви в тази посока, да предприеме иновационен, амбициозен, смел подход и действително да създаде този вътрешен пазар. Съгласна съм с някои неща, казани по-рано от Ашли Фокс, но не съм съгласна с следното. Ако някои хора са, при, са привързани към дадена валука по сантиментални причини, това няма да им попречи да предпочитат ипотека с 3% по-ниска лихва, дори тя да е в друга валута. В крайна сметка говорим за пари. Не виждам а, кой има полза от подобни твърдения, освен някои политици. Затова трябва да се придвижим напред. The, the fintech world in... Ако видим как се променят нещата в света на финансовите технологии и в областта на финансовите услуги, просто не можем да си позволим да се бавим. Трябва да направим и ние крачка напред към бъдещето, затова подкрепям докладчика и го насърчавам да бъде смел и амбициозен. От името на Обединената левица Мариса Матиас. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика Съгласна съм отчасти с някои от нещата, които бяха казани от него и с основните безпокойства, които той очерта, но вземайки предвид някои от подадените изменения, искам да споделя и аз някои от своите безпокойства. Първо смятам, че е важно да се занимаем с темата достатъчно внимателно в предложението през 10, последните 10 години се борим с резултатите от сериозна финансова криза и все още някои от уроците е, остават ненаучени. Има много неща, които трябва да се обсъдят. Финансовия, финансовата визия трябва да има предвид осложняването на финансовите продукти, иновациите в финансовата област, дейността на огромни финансови конгломерати, всички си казваме, трябва финансовите продукти да станат по-прозрачни. Опасявам се обаче, че моята гледна точка се различава от тази изложена в множество от измененията. Необходимният консервативен, стандартизиран банков отрасъл – това търсят потребителите. Те искат силен надзор – проактивни мерки, за да се направи така, че потребителите да не бъдат принуждавани да купуват продукти, които са твърде сложни и твърде рискови. В контекста на кризата и по-късно става ясно, че банките стават все по-активни, все повече разнообразяват дейността и осложняват продуктите. Е, сега работата на законодателя трябва да е да върне нещата към а, скучна, стандартна банкова дейност. Това всъщност е политически и интелектуален спор. всъщност има толкова много продукти, само за да може да се мамят хората. А на хората им трябват ясни, прости, прозрачни продукти. Просто трябва да има забрана банките да се занимават с рискови продукти. Или поне банкови, банките, а, осъществяващи, а, работещи с клиенти на дребно. А, трябва да защото така ще се отговори на 99% от а, на потребностите на потребителите. Ако искаме банков отрасъл, който да е достатъчно стабилен, трябва да се направи така, че гражданите да могат да са спокойни, че няма да ги измамят, като отидат в банката. За това са необходими прости институции. Хората не трябва да плащат за грешките на банковите менеджери. Разбирам, че би било че е трудно да се забрани дадена банка да слага норма на своите служители колко ипотеки да продадат. Обаче същевременно трябва да има яснота какви са тези продукти. някои твърдят, че новите продукти са направили финансови отрасъл по-прозрачен. Връзките между банките и техните потребители и скоростта, с която се вземат решенията в областта на финансовите услуги, на практика застрашава стабилността на финансовия отрасъл. Необходими са мерки, които да защитават всички от изпиране на пари и от финансиране на терористична дейност. Всички тези мерки са необходими вече от много време. Но най-важното тук е упростяването. Господин Гигол, от името на Зелените. Uh, е, the... Благодаря. First, thanks to the rapporteur again for his... Нека да благодаря на докладчика за добрите уводни думи и за добрия първи вариант на текста. Разгледах измененията и виждам, че по отношение на общия подход има голяма степен на съгласие, приветстват се по-широки трансгранични дейности, приветства се по-голямо сближаване на пазара. Разликите не са толкова големи, колкото твърдят някои от колегите. Искам да се спра обаче на няколко от спорните въпроси. Първо изслушах Мариса но не съм съгласен с нейния анализ. Изменение 51 на Обединената левица и а, казаното току-що твърди, че ако има по-малко трансгранична дейност, това ще е по-добре за потребителите. Мисля, че това не е вярно. Мисля, че има липса на сравнимост на продуктите и липса на конкуренция и затова финансовият отрасъл е твърде голям и ние като инвеститори плащаме твърде много за системата за посредничество. Затова, ако има по-силна стандартизация и конкуренция, това може да помогне за намаляване на този е, свръхголям финансов отрасъл. Мисля, че опасявам се, че вашите изменения е, само подкрепят онези, които получават, полз, е, получават заплати е, в ущърп на инвеститорите. Друг важен въпрос е свързан с ограниченията пред това обикновени граждани да поемат риск. Има няколко изменения в този смисъл. Честно казано, аз мисля, че обикновените хора трябва да имат право да поемат риск. Да кажем, ако дадени хора членуват в кооперативна банка и сега след италианските проблеми трябва ли да им забраним да стават членове на кооперативни банки? Трябва ли да им забраняваме като малка група хора да създадат колективна банка? Не. Но мисля, че трябва да се забрани това да се дават съвети на хората да вкарват твърде голям дял от своя приход в такива рискови дейности. Имаше малко изменения, подкрепящи повече зелени инвестиции, по-устойчиви инвестиции, но се надявам, че като цяло е, всички партии подкрепят тази е, тема. И, и действително финансовите технологии – се развиват много бързо и за това трябва да ем, имаме по-ефективен отрасъл, който да предоставя и иновационни услуги, но също времено трябва да имаме и устойчивост. И накрая, но не на последно място, ако искаме силен стандартизиран финансов а, отрасъл, предоставящ услуги на древно, тогава е необходима обща координация и обща надзорна култура при защитата на инвеститорите. И тук трябва да се говори за, за измененията, които а, не говорят за трансгранична защита на потребителите. Иначе, а, иначе хората няма да могат да се доверят на трансгранични услуги. Надявам се, че ще намерим добри възможности тук. За е СПД, господин Вали, благодаря. Искам да отговоря на Свен, който спомена Италия. Там нещата са доста особени, тъй като всъщност хората бяха измамени, имаше фалшифициране. И надзорните органи не успяха да защитят потребителите. Що се отнася амбициите, до амбициите на неолиберално настроените колеги. Опасявам се, че те защитават а, спекулативната дейност. Съгласна съм с някои неща, които се казват да се защити конкурентоспособността. Съгласна съм, че единните услуги, свързани с финансовите продукти, могат да бъдат променени, обаче трябват мерки срещу спекулации и трябват да мерки за предотвратяване на системния риск. Ако ли не, допълнителна регуларизация на капиталовите пазари всъщност ще доведе до по-голямо дерегулиране, всъщност трябва да се подобри регулирането и ще има допълнителни финансови кризи и ние ще понесем тяхната тежест. Има някои изменения, в които са очертани точки, по които има съгласие с други финансови иновации, опасност от измами, и изпиране на пари. Но това са все въпроси, които трябва да се разгледат предварително и трябва да говорим за типа и качеството на информацията, която може да се предоставя на инвеститори. Трябва да се има предвид какъв е риска, какви са опасностите. Това, което се случи в Италия, показва, че обикновените граждани просто не са достатъчно финансово грамотни. Аз съм бил финансов консултант и знам колко е трудно да се обясни съдържанието на даден финансов продукт на някого. Трудно е да се обясни дори на хора, учили финанси. А, е, а да не говорим за мерки, свързани с евентуална отговорност на инвеститори в случай на срив на дадена банка, така наречения бейл-ин. Това са доста сложни въпроси. Така че дайте да видим какво може да направим, но преди това са ни необходими по-сериозни реформи на банковия финансов сектор. Не може да говорим за дерегулиране, ако няма регулиране. Благодаря, господин Вали се изказа, госпожа Капел беше тук, но вече не е тук, така че давам думата на докладчика за заключителни думи. Оле, заповядай. Так, феро. Благодаря за думата. Записахме си всички бележки, мнения, които изказахте. Ще разгледаме евентуалното им въздействие. Мисля, че е важно да не се забравя, че става дума за зелена книга. Това не е законодателство. Законодателството се появява на по-късен етап. Ето защо да работим с насоченост към бъдещето. Нека да не гледаме толкова много историята, да видим какво можем да постигнем. Моята идея и мисля, че идеята на всички вас е гражданите на Европа, потребителите да извлекат полза от това начинание да увеличим конкуренцията, да можем да имаме продукти, които да са такива, че да се намалят разходите. Мисля, че това е най-важното, или поне аз смятам така. Трябва да намерим решения, които са за потребителите и от полза за, за тях самите, за европейските граждани. Може би не е задължително да правим всичко наведнъж, може да караме стъпка по стъпка. А какви да бъдат отделните стъпки, това е друг дебат вече. Очаквам с нетърпение срещите на докладчиците в Сянка, да се надяваме, че едната седмица ще имаме е, такава среща и както вече казах, ще се опитам до толкова, доколкото е възможно, да намеря компромиси, които да се ползват с максимална подкрепа. Много е важно да имаме едно споразумение, което да се подкрепи от максимален брой колеги. Нека да не забравяме, повтарям, че става дума за зелена книга. Благодаря ти, Оле. Гласуването в комисията ще бъде на 10 или на 11 октомври тази година. Ще видим какво ще стане. Точка 9. Създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014-2020 година. Веднага давам думата на Теодор Димитро Столожан. Заповядайте. Okay. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Подкрепям предложението на комисията да продължи съфинансирането от страна на Съюза на ЕКФО за периода 2017 до 2020 година с цел постигане на дългосрочните цели на програмата на Съюза за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита. ЕКФО Европейската консултативна група за финансова отчетност. Това е една частна организация с нестопанска цел и тя дава информация на комисията за всички теми, свързани с финансовото отчитане. Занимава се основно с международните стандарти за финансово отчитане. Всъщност, Одобрението от страна на Съюза на тези МСФО, международните стандарти за финансово отчитане, се основава на информацията от страна на ЕКФО. Няколко думи. Когато парламента приема финансирането на ЕКФО, когато го прие за 2014-2020 година, решихме, че програмата трябва да покрие в крайна сметка само периода 2014 до 2016 година. Защо решихме така? Защото искахме да видим дали ЕКФО ще приложи а, едни препоръки, които трябваше да подобрят неговата дейност. На второ място, възоснова на оценката на комисията и възоснова на нашите разговори с ЕКФО, стана ясно, че ЕКФО е приложила повечето от препоръките, за които говоря, познати като майстат. Е, ЕКФО не можа да приеме препоръките относно промените на финансовия модел. Същност, финансовия модел на ЕФРАК се основава на вноски от страна на държавите членки е, или на бенефициенти в рамките на международните стандарти за финансово отчитане. Същност, изпълнението на тази препоръка зависи само от волята на държавите членки. Моето изменение към предложението на комисията има за цел да напомни на комисията, че в годишния и доклад за дейността на ЕКФО, МСФО и ПИОП, в този годишен доклад комисията трябва да отчете резолюцията на парламента от 7 юни 2016 година. Тази резолюция е относно оценката на международните счетоводни стандарти на дейността на Фундацията за международни стандарти за финансово отчитане. Европейската консултативна група за финансово отчетност и надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес. Благодаря. Перванс Береш. Благодаря много. Искам да се спра на тази тема, на темата Ефрагия и трябва да обърнем внимание на тази тема при разглеждането на бюджета за следващата година, защото тези точки са свързани една с друга. И тук искам да ви припомня, че когато приехме предходния текст, настояхме, че чрез бюджета целта е да се а, запази и надзорен капацитет а, на дейността и еволюцията на Ефраг и за това се смята да продължим, че трябва да продължим да обръщаме специално внимание на бюджетните средства, предоставени на ЕФРАГ. Също така, нашата парламентарна комисия трябва да се намеси в влизането в сила на нормата ФРС 9. Но не мисля, че по тази тема успяваме ам, да намерим възможности за действие. Затова съм изключително привързана към идеята да имаме възможност да ежегодно да преглеждаме нещата, за да може да се запази тази възможност за действие, за намеса, посредством гласуването по бюджета. Не за да се месим в управлението на бюджета, не това ни е задачата, за да може внимателно да следим в какви условия се провежда реформата на ЕФРАК. Vielen Dank E благодаря от името на ИКР. Трябваше да се изкаже господин Камал. Него го няма, нито пък негов представител. Затова от името на АЛДЕ госпожа Ферхофенхойзен. Благодаря, господин председателю. Аз ще съм кратка. Искам да благодаря на господин Столоян за неговия доклад и за отличните му постижения. Вие вече ни казахте какъв ще е обхвата на доклада. Няколко въпроса имам. Първият е следният. Ако съм разбрала правилно, няма промени от страна на комисията по отношение на бюджета и сумите, които са отредени на ЕФРАК. Ам, на Европейската консултативна група за финансова отчетност. На второ място въпросът ми е свързан с, самата дейност. Госпожа Первес спомена и доклада на Ферховщад. Различни задачи и отговорности са предвидени за ЕФРАК, които са извън обхвата на доклада който беше споменато госпожа а, Переш. Трябва да следи за ефективното изпълнение на тези задачи и отговорности. Ще внеса изменение в смисъл, че ЕФРАК трябва да съблюдава изпълнението на тези нови задачи. Ам, извършване оценка на работата на ЕФРАК е аспект, който е включен и в предишния доклад на Майстат. От името на ГУЕ Михаил Диегас. Разбира се, ние също видяхме необходимост от това да се подобри качеството на информацията. Тук спада и уеднаквяването на самата финансова информация, за да може самата система да бъде по-прозрачна. Все по-често се случва така, че финансовите аспекти имат превес над економическите аспекти. Щеше ни се финансовия свят, да не е по-важен от економическия свят, но какво да се прави. Така или иначе целта е да се подобри прозрачността на самата система, защото това е в интерес на потребителите. Имаме някои съмнения, свързани с административния модел на ЕФРАК. От една страна са застъпени частните или ам, ам, представители на частния сектор. 10% от финансирането е ам, от държавния бюджет. По-малко страни обаче са представени и 50, само 50% от местата са отредени на отделните страни. Докладчикът посочва в доклада си, че е, в бъдеще трябва да се мисли за това агенцията да стане обществена. Имам предвид е, тук и Фундацията за международни стандарти за финансово отчитане, както и Надзорния съвет за отчитане и отразяване обществения интерес. при тях съществува същия проблем. Фундацията в миналото беше финансирана от Lehman's Brothers. В миналото Lehman's Brothers е финансирал фундацията и не винаги е действано в интерес на обществото. Така или че информация трябва да бъде подобрена, трябва да а, има по-голяма прозрачност, трябва тези институции да бъдат а, снабдени с необходимите финансови средства. Въпреки всичко, а, имаме съмнение за това дали обществото е достатъчно добре представено така или иначе действията на тези институции трябва да бъдат съгласувани с действията на другите финансови институции. Господин Камал сега има думата от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председателю. Извинявам се. Обърках се, смятах, че по-късно ще обсъдите този въпрос, но аз всъщност съм този, който закъсня. Ще се спра на някои от въпросите казахте, на, на които се спряха колегите ми. И ще говоря с някои от колегите след това. Спомням си, че по време на последния мандат се обсъждаше въпроса с финансирането на ЕФРАК. Много подобрения са направени от тогава. ЕФРАК е, е, е взел предвид много от реформите, които бяха предложени. Прозрачността се увеличила, но все пак има безпокойства, които бяха изразени от е, колегите от другите политически групи. Поздравявам ЕФРАК за постигнатия успех и за това, че Стандарт номер 9 беше преразгледан в отредения срок. Комисията трябва да представя по-всеобхватен доклад за действията на ЕФРАК. Освен това, в групата на IFRS се предвижда изготвянето на доклад по собствена инициатива. Има ключови принципи, по които аз и други имаме безпокойства, свързани е, с, е, добросъвестното управление. Важно да се спомене и съдебната практика на Европейския съд. Извинявам се отново, че закъснях, защото първо исках да изслушам колегите от другите политически групи, за да видя каква е тяхната гледна точка. Благодаря ти, Камал. Господа, госпожа Фонштор би трябвало да вземе думата на госпожа Капе и тя не е тук, но господин Гигот е тук и то ще вземе, име, е, ще вземе думата от името на зелените. Благодаря на докладчика на господин Стоян. Тук става въпроса за удължаване финансирането на три институции. Ако направим разграничение, ще видим, че позицията ни е ясно отразена в доклада на господин Столоян. А що се отнася до ЕФРАК, имаме нов, нов управител, нов ръководител. Виждаме ясен ангажимент от негова страна. И в момента не виждам нужда от това в регламента да бъдат предвидени допълнителни мерки. Има годишна бюджетна процедура, в която можем да предвидвам всякакви мерки, които искаме. Госпожа Первеш вече го спомена. Що се отнася до Надзорният съвет за отчитане и отразява на обществения интерес. Трябва да кажем, че безпокойствата са били ограничени винаги. Относно докладът за надзорния съвет, трябва да имам предвид, че неговата цел е да посочи дали ще има удължаване на финансирането за тази институция. Ние посочваме, че има нужда от продължаване на, инвес... на финансирането в нашия доклад. Ам, и искаме да имаме правомощия да участваме в назначаването на ръководителя на ЕФРАК. Благодаря на господин Столоян, ам, че посочва нуждата от изготвянето на годишни доклади. Това трябва да бъде отразено и в регламента, и в тези доклади трябва да бъдат взети предвид нашите препоръки. имаме някои безпокойствия, свързани с МСФО, Фундацията Международни стандарти за финансово отчитане. Нямаме достатъчно гаранции, както каза колегата Камал а, не можем да удължим финансирането без да имаме достатъчно гаранции за изпълнението на нашите искания. Трябва да ам, включим повече изисквания, да ам, за изготвянето на годишен доклад и това да се включи в преамбюла. Докладчиците в Сянка и останалите колеги ще проведат а, дискусия, а, свързана с нашите общи искания. Надзорният съвет е съставен за да управлява ЕФРАК. Не функционира обаче добре, както трябва, защото не всички представители в борда са на мнение, че трябва да управляват или да насочват ЕФРАК надзорния съвет голямата си част няма желание да упражнява контрол и от това проистекоха някои неприятни последици демокра... ако въпросът за демократичното управление не бъде разрешен, е необходимо да а, предвидим някои изисквания, свързани с осигуряването на финансиране, което да е свързано с изпълнението на определени изисквания за демократичност на процесите. А, колегата Столоян сега има думата отново. Okay, you, Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегите, които работят по този доклад. Всички те са членове на нашата постоянна група, в която се занимаваме обстойно с въпросите, свързани с международните стандарти за финансово отчитане. Европейската комисия се е опитала да откликна някои от нашите безпокойства. Например, те се опитват да ни накарат да разберем по-добре какво се има предвид ам, при налагането на критерии Необходимо е да се вземат е, да се вземе предвид начина по който да се изпълняват въпросните критерии. Не смятам, че Европейската комисия е приключила своите действия по въпроса. трябва да се изясни въпроса за, общ, за дефиницията за обществените блага и така да се определят и въпросните критерии. Оценявам, че комисията се опитва да откликне на някои от нашите безпокойства, дори ако реакцията не е задоволителна и няма е, окончателно становище. Относно Ефрак. Е, имаме а, много важен инструмент по отношение на Ефрак, а именно ние фин... участваме в тяхното финансиране. Всички трябва да имат предвид, че в Ефрак работят високо квалифицирани експерти и те трябва да имат ясна представа за това какви са перспективите пред ЕФРАК и бъдещето финансиране през следващите три години. Както колегите ми вече казаха, Бюджетът може да се използва като инструмент да се ам, контролира ефрак, когато не се придържа към препоръките включени в резолюцията на Европейския парламент от тази година. Като тук говорим не само за ЕФРАК, за Фундацията Международни стандарти за финансово отчитане, господин Гигот се спря обста, обстойно на Фундацията за международни стандарти за финансово отчитане. Разбира се, Фундацията също буди безпокойство у нас. Относно размера на средствата, говорим за 13,8 милиона евро. Това е включено в първото предложение на Европейската комисия за тази програма, но в същото време ние решихме да одобрим финансирането само за периода 2014-2016. Господин Гозес, който сега е новият председател на ЕФРАК, той е а, готов да се среща с нас и да обсъжда всички наши безпокойства, свързани с действията на ЕФРАК, Европейската консултативна група за финансова отчетност и е готов да се придържа към нашите препоръки. Надявам се, че той ще изпълни своя ангажимент. Европейския парламент участва сега повече, в по-голяма степен в дейността на ЕФРАК. and uh, other stakeholders. Thank you very much. като са обхванати представители на частния сектор, на обществения сектор и на всички заинтересовани страни. Ще се опитаме с колегите да постигнем съгласие по това как да продължим действията си свързани с този доклад и ще продължим да водим преговори с комисията и съвета. Благодаря на докладчика и на докладците в Сянка. Току-що видях, че господин Гозе се тук отзад. Ето. Можем директно да му зададем въпроси и да го помолим да вземе отношение по казаното от колегите до сега. Благодаря, господин председател. Единственият ми коментар е, че съм много щастлив, че се намирам тук, в тази зала и че мога по друг начин да а, се присъединя към а, европейския проект, така че ще си удържа на драмата. Обещавам това на Теодор. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Darf... Желая ви всичко най-добро. Сроковете за изменения е 6 септември, 12 часа. Благодаря ви.